Добро утро. Мисля, че можем да започваме с първата точка от дневния ред. Добре дошли на втория ден от заседанието на нашата комисия. Добре дошли на всички, които ни следят по интернет. Искам да напомня на тези, които са тук, че трябва да приготвят картите си за гласуване, защото ще почнем да гласуваме в 10 без 15 след като обсъдиме важния доклад на госпожа Кораца. Нямам някакви специални съобщения тази сутрин, така че направо ще преминем към обсъждане на доклада на Анна Мария Кораца. Добре е дошла на нашата докладчик, нашия докладчик, добре е дошла за Рапци, която е докладчик в Сянка и на останалите докладчици в Сянка. Двама от тях присъстват в залата. Мисля, че имаме и представители на Европейската комисия. госпожа Франсуа Понсе, която следи много внимателно нашата работа, очаквах да видя тук. Но, и така, без по-нататъчни приказки, ще дам думата на госпожа Кораца, която да говори за измененията и компромисите и изменения по този доклад. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да кажа, че съм много щастлива, че имаме 132 предложения за изменения. Работихме по компромисните изменения, проведахме много плодотворна среща с докладчиците в Сянка. Имаше участие и се надявам, че ще стигнем и до по-нататъчни компромиси и очаквам да чуя тяхните мнения днес. Нека да ви представя малко фонова информация. За какво става дума? Става дума за създаване на нови работни места в Европа. Затова бих искала да помоля колегите да продължават да работят съсредоточено. Очевидно няма да решим всички проблеми на вътрешния пазар с този доклад, той е, се посветен на развитието на услугите. Да кажа нещо общо, което ми подсказват докладците в сянка. Не трябва да бъдем прекалено амбициозни, трябва да знаем какви са ограниченията на директивата за услугите. През 2006 не бяхме достатъчно амбициозни като чили и за това трябва да се положат усилия за не, нейното пълноценно прилагане. Значи не трябва да се стремим към най-малкият топ знаменател, а да настояваме нещата да вървят напред. Защото тук става дума за истински потенциал. Имаме 330 милиарда в рамките на 10 години. Един милион плюс или минус няма значение. Но ние не можем а, да харчим безотговорно парите на данокоплаците, но като парламент а, а, трябва да окажем натиск на страните членки за изпълняване на директивата. Тоест, основното е какво? Страните членки много пъти тълкуват превратно членове 15 и 16 на директивата и ако не се справим с проблема за свръхстарателното прилагане на директивата, няма да използваме възможността, която ни дава този доклад в този момент. Затова искам да кажа на колегите. В никакъв случай не трябва да ограничаваме абсолютно законното право на законотворчество на страните членки и на регулиране на вътрешния им пазар, става дума да не се използват мерки за регулиране за ограничаване на доставчиците на услуги в разрез с общественият интерес. И за това трябва да кажа с радост, че работихме в тясно сътрудничество с съвета и е, призоваваме комисията да направи по-нататъчни крачки. Комисията сега идентифицира онези неща, които не са изпълнени от директивата. Но нашата цел е да започнем един публичен дебат, така че хората да разберат че губят работни места поради неизпълнението на съществуващо законодателство и да обърнем внимание на този въпрос на най-високо политическо равнище. А комисията трябва да даде насоки за тълкуването на членове 15 и 16. По-точно комисия трябва да ни каже къде именно се изпълняват и как се изпълняват тези членове, но това изпълнение не е достатъчно пълноценно, защото тук става дума за прилагане а, и за изпълнение. И говорим за прилагане и изпълнение след толкова много години. Години, през които непрекъснато приказваме за изпълнението на директивата за услугите. Тоест, трябва по-голям политически натиск да се упражни за нула търпимост на неизпълнението. Трябва да помислим къде в нашия дневен ред е мястото на директивата за услугите. Надявам се, че, че комисията ще излезе с точни указания и информация какво точно страните членки не изпълняват от тази директива. Тук не трябва да има никакви двойни стандарти. Ако продължим да работим съсредоточено и дисциплинирано, може да изиграем значителна роля, като покажем на страните, че искаме те да бъдат а, те да бъдат отговорни за изпълнението на тази директива, включително и чрез посочване с пръст на онези, които а, са виновни за нейното неизпълнение. Друг проблем, който повдигнаха колегите, това е въпросът за това, че не са започнати законодателни процеси във връзка с директивата. Междувременно от 2006 насам сме свидетели на цифрова резолюция, революция и не може в никакъв случай да пренебрегваме факта, че благодарение на GSM-ите и интернета, услугите днес са съвсем различни от колкото бяха преди 10 на години. А, сега можем всичко да правим от телефона си, където и да се намираме, да плащаме сметки, да купуваме стоки и да получаваме какви ли не услуги. Това е не, го нямаше през 2006 година. Затова смятам, че трябва да бъдем много амбициозни, за да отворим е, всички сектори, е, да използваме техните възможности. Е, разбира се, разкриване примерно на дневни е, занимални или детски градини за деца и то така, че да могат да се ползват трансгранично. А това са неща, които имат голям потенциал за създаване на нови работни места и насърчаване на растежа. Мисля, че на този етап ще спра до тук и очаквам с търпение да чуя това, което ще кажат колегите. По чисто организационен план ще раздадем актуализирана версия на компромисните изменения. Ще включим предложенията, които ще бъдат направени днес и всички забележки. Ще се позовем, позовем а, на решението на Европейският съд и се надявам на добро сътрудничество. По-нататък ще гласуваме на 8-9 юли в комисия, а в пленарна зала през септември. Благодаря, господин председател. Очаквам изказването на колегите. Много благодаря за ентусиазма, с който е, ръководите работата по това досие. И сега имате думата докладчиците в сянка, госпожа Рапти. Благодаря. Благодаря. Благодаря на Анемария и на секретарията, както и на, на комисията. Ние бяхме много активно подкрепени в нашата работа. През последните седмици говорихме за различните версии. Това беше за нас много важно и много полезно. Сега ще се отнася до измененията и до компромисите, които подготвя Анна Мария, мога да кажа следното. Ние имаме писмено становище по тях. Предали сме го. Така че тук мога да съм кратка. Но ще се спра на някои най-важни моменти. Опитали сме се да подчертаем някои от аспектите на доклада, например спазването на трудовоправните изисквания и правото на потребителя. Искаме директивата да бъде много строго приложена. От друга страна обаче, не искаме да се използват възможности за създаване на допълнителни пречки. Директивата е в унисон с правораздаването на, с юрисдикцията на Европейския съд. С много от предложенията на докладчицата сме съгласни, но въпреки това предлагаме някои малки изменения. Например, точка 2, точка 2. Там смятаме, че тук трябва да се допълни следното. Развитието от 2,6% смятаме, че този процент, тази прогноза е доста амбициозна, доста завишена. За моята политическа група, за социалистите и демократите, това е ключов въпрос. Освен това, Не искаме тази директива да се тълкува така, както каза на Мария. За това ние искаме в доклада да е, заложен, да е заложено и тълкуването. В противен случай ще има неяснота ще има много тълкувания и прилагането на директивата ще се забави. В крайна сметка става дума за правото на потребителя. Не бива да забравяме, че и преговорите по тази директива бяха много трудни и бавни. Затова е необходимо това тълкуване да е ясно, да е еднозначно и да нямаме повече проблеми с тълкуването. Трябва да е ясно какво ще работи, какво няма да работи и още от самото начало трябва да коригираме нещата. И то в рамките, които предполага директивата. На следващо място. Това е изменение 8, 38. Говори се за превентивни мерки тук. И те са важни, когато става дума за а, услугите. В точка 2 от директивата се казва, че здравни услуги и други услуги, например социални услуги и услуги за уязвими групи от населението. Тези услуги са включени в обхватното поле на директивата. Тоест, тук няма възможност за държавите членки да изключат тези услуги, т.е. услугите от общ интерес. Според нас обаче това не е разумно, не е полезно. Не е полезно да разширяваме директивата извън определени области, т.е. да разпростираме директивата върху социалните услуги. Тук бихме искали да има ясна граница. Е, готова съм на компромис, готова съм на разговор с докладчицата и, както казах, благодаря на колегите, които ни помогнаха. Uh, uh, благодаря много. Силвана. Сега Хацимар Какиц и Локигард. Имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа Кораца Бил, тъй като господин Локегард Горд не може да е тук, ще ви запозная с неговата позиция. На първо място той благодари на госпожа Кораца Билц за предложените изменения. Има, разбира се, политически разлики, които са отразени в различните а, изменения, така че не беше трудно да се не, не беше лесно да се намери а, компромиса за предложенията. Но ясно е, че директивата продължава да е а, оспорван акт. Но Целите на този доклад е да се разгледат много от висящите проблеми, които все още съществуват и в директивата за услугите. Много от тези елементи остават извън обхвата на доклада, но би трябвало да сме доволни относно резултатите, които сме постигнали по отношение на директивата за услуги и не бива отново да отваряме дебата по нея. Ще бъде добре да се подходи по отделни, към отделните отрасли по-отделно, що се отнася до либерализацията, за да може да се а, реализира пълния потенциал на всеки един от тях. Що се отнася о, о, обсъждането, което върви от април насам? На първо място, много важно е да има нулева толерантност относно нарушението и раздробяването на вътрешния пазар. На второ място господин Локи Горт е съгласен с госпожа Кораца Билт, че в крайна сметка водещ е интереса на обществото, но това се използва като извинение, за да не се изпълняват разпоредбите на директивата за услугите. И на трето място Необходимо е по 22 член да се направи всичко необходимо с цел уточняване въпросите, свързани с дискриминацията. Надяваме се, че ще се приключи работата по това досие до края на годината и господин Локи е го съгласен и убеден, че ще може да се стигне до споразумение. Благодаря, госпожо Кораца Белт. Благодаря. А, сега а госпожа Руле. Благодаря. Ние също подкрепяме докладчицата и благодарим за сътрудничеството. Ще бъда кратка. Едно нещо е много важно за нас. Бихме искали е, това, което е постигнато до момента, не само да се крити, критикува, а и да се оцени по достоинство, така че, защото достигнахме много. Не бива и да наценяваме това, което е постигнато. Естествено, искаме директивата да е приложена строго, ясно и в нашите изменения апелираме към държавите членки именно да се съсредоточат върху правоприлагането. Освен това, правната яснота трябва да е ясна. Ли бива чрез задната вратичка да се об, разширява обхватното поле на директивата. Значи не би трябвало компромисите да се поставят под въпрос. Очакваме с интерес по-нататъчното сътрудничество. Имаше някои странни изменения, които са отразени в компромиси 11 и 12. Там става дума за стандартизация на областта професионално образование. Трябва да ви припомня, че тъкмо приключихме преговорите за взаимното признаване на професионалните квалификации. Мисля, че там постигнахме много и не би следвало тук в, директ, при директивата за услугите да засягаме тази тема. Мисля, че Госпожа Кораца Билд ще реагира подобаващо. С интерес очаквам нейната реакция. Thank you very much. Um... Благодаря. И сега аз като докладчик, съдокладчик от групата ще се изкажа. Аз работих също така и по директивата за услугите, така че проявявам интерес в този област. Първо благодаря на госпожа Кораца Билд за това, че всъщност е, вие направихте изключително много. Първоначално не бяхте в екипа, докато другите колеги работиха по първоначалното предложение. Така че наистина беше много полезно да дойде един човек, е, който има а, е, различна а, визия и е по- работил в областта на стокомане. Така че в крайна сметка по този начин успяхте да стигнете до много интересни предложения. Първо. Съгласен съм с казаното по отношение е, взаимното признаване на е, професионалните квалификации. Да, действително това е важно и госпожа Корац бил също е, предлага изменения, както и госпожа Руле в тази насока. Така че тук няма изолация. Искам да подчертая, че това е тема, която виждаме очертана в целия пакет, защото в крайна сметка мярката е насочена именно към създаване на по-добри условия на функциониране на пазара на труда. Изключително важно е, когато хората се движат, когато отиват да работят в друга държава. И през граничния елемент е много важен трябва да се регулират наистина тази професия и тогава, когато има публичен интерес те да бъдат регулирани. И директивата за услугите, мисля, че много добре урежда този въпрос. Остава обаче един проблем, свързан с сътрудничеството в областта на администрацията и той е очертан в предложението тък. Що се отнася до информацията на вътрешния пазар, компетентните органи, например, когато има желание да се създаде една фирма, една, едно предприятие, едно дружество, много важно е да се направи необходимата проверка относно функционирането на това дружество в друга държава. И мисля, че и комисията проявява интерес и възлага проучване в тази насока. Има а, проучвания по отрасли и действително госпожа Рапти също се спира на този въпрос. А, има редица много значими теми, които се обсъждат според мен. На второ място доста често сме говорили по този въпрос, е всъщност подхода към потребителите и а, потребители по страна а, на происход. Това е нещо много важно. А, защото знаем, че има конкретни изисквания, но не непременно те са а, само единствено едностранни в тази насока. Има конкретни центрове за потребители, които работят в тази насока. Тук отново засягаме този важен елемент в доклада и мисля, че трябва да го разгледаме именно предвид нашия опит и експертен познания. И на последно място, липсата на осъзнатост относно правата и възможностите в отрасъла на услугите. Мисля, че има много дружества, които не знаят всъщност колко лесно би могло да създадат стопанска дейност в друга държава членка, а пък това е много важно за европейската економика. И когато има доставчици, стопански обект на стопански обект, можем да видим колко много бенефициери биха могли да имат на една подобна дейност. И ставаме свидетели за създаване наистина на много успешна стопанска дейност. Виждаме, че имат през гранична а, насоченост на всичко това, независимо дали е продажба, производство или те технологиите. А, наистина конкурентно способността именно по този начин се развива в Европейския съюз. И искам да подчертая това. Понякога някакси ни обягва този въпрос и колегите от Генерална дирекция предприятия би, би трябвало наистина да проявят по-голяма инициативност в тази насока. Много сериозен е потенциала на пазара а, действително в рамките на услугите, но много важно е да се види общия ефект в рамките на економиката и именно на това трябва да обърнем внимание. Държавите членки наистина и инвестират в тези точки за взаимодействие, които съществуват. Това е изключително важно. Единичните звена за контакт са много важни, но много стопански обекти всъщност не знаят тази информация или не предоставят информация за нея на своите членове. А мисля, че въпросът свързан с достъпа до единичните звена за контакт е сериозен проблем. И според мен тук потенциалът е реализиран доста недостатъчно достатъчно. Трябва да направим необходимото, защото е, трябва да убедим държавите членки. Ето, вие сте инвестирали, но сега пък трябва да поженете е, плодовете на тази инвестиция. Е, понякога забравяме също така да кажем и на потребителите за същото нещо и инвестицията остава неоползотворена. Така че тези идеи е, трябва да бъдат лансирани от тук нататък по-активно. И така, след докладчиците в сянка, някой друг желая ли думата? Господин Шваб. Имаме още малко време. Ако желаете думата, може да се включите. Благодаря. Аз също ще се опитам да бъда кратък. Няма да говоря до началото на гласуването. А, но смятам, че това, което вие казахте, беше много важно, много правилно. Радвам се, че госпожа Кораца Билд се занимава с темата. Е, много колеги се опитват да освежат темата. Държавите членки не са много възхитени от това. Но въпросът е какво може да се постигне. Мисля, че е, за момента е, изследването от Open Europe в Берлин е, излезе с много интересни резултати. Това е ново изследване и то казва, че тази директива допълва принципа на държава на происход – Стандартите могат да се завишат и също така се казва, че могат да се получат допълнителни печалби, ако бъде въведена директивата от 133 милиарда евро към досегашните 0,8% от БВП на Европейския съюз, които, се, които печалби се получават а, до момента. Мисля, че е интересен факта, че Обединеното кралство заедно с други 11 държави членки започна една инициатива, мисля, че и Швеция се включи, за укрепване на вътрешния пазар – това изследване на Open Europe се занимава също и с, с това усилено сътрудничество. Ако тези 12 държави отворят по този път своите пазари, то биха се получили допълнителни печалби от 147 милиона евро. По този начин се виждат какви биха били предимствата за вътрешния пазар – мисля, че госпожа Ръга, Ръга има право. Това, което е постигнато, трябва да се оцени по достоинство, но ясно е, че има много какво още да се направи. Може да използваме още много потенциал, който е заложен в директивата. Естествено, в някои държави членки съществуват определени опасения за някои проте... професии, но смятам, че в дългосрочна перспектива ще извлечем само ползи и само печалби от прилагането на директивата. Надявам се инициативният доклад да ни предвижи стъпка напред към постигане на целта, именно прилагане. Има ли някой друг, който иска думата? Не, така случай ще помоля представителите на комисията да ни съобщат за някои от техните най-нови инициативи и да направят твоите забележки. Благодаря, господин председател. Тишина, ако обичате. Вече имахме възможност да споменем, че приветстваме вашата инициатива, приветстваме разискванията, свързани с нея, защото сме убедени, че пълното прилагане на директивата за услугите крие големи възможности. Пълното прилагане на директивата изисква решителна политическа подкрепа и смятам, че този доклад е важна стъпка в тази посока. По-настоящем работим по взаимната оценка и според мен това е важна задача, която ще ни помогне да разберем как точно страните членки са прилагали и прилагат директивата и най-важното принципът за съразмерност, който е един от нейните най-важни принципи. Е, в тази насока има още какво да се прави. И това е въпрос, който в момента обсъждаме с представители на страните членки. Приветстваме също така текста, който изисква по-нататъчна работа по единствените пунктове, единствените бюра за връзка. Представителите на бизнеса недократно са ни повтаряли, че се нуждаят от по-подробна информация относно правните рамки и възможностите да действат трансгранично. Затова смятаме, че тук има несъответствие от една страна. Вложено е много в единните бюра за връзка, а от друга страна бизнесът все още не е удовлетворен. Просто търсенето и предлагането трябва по-добре да съответстват едно на друго. Тоест по този въпрос за едините бюра за а, връзка трябва да се а, поработи още. Има а, и решения на ниво на съвета, които ни дават а, а, достатъчно основания да преминем към изграждането на такива единни бюра за връзка от второ поколение. По време на литовското председателство ще има и допълнителни инициативи по този въпрос. И последно, във връзка с 20 член ще кажа, че в момента подготвяме насоките, в които искаме да бъдат чисто практични, практически, възоснова на опита на бизнеса и стопанските субекти, защото ни е необходим механизъм за прилагане на 20 член и по-голяма прозрачност, за да могат хората да знаят каква е разликата в цените, така че бизнесът да може да оперира безпрепятствено на различни пазари. Тъй като това взаимодействие е много важно, важно е взаимодействието между директивата за услугите и други законодателни актове включително директивата за взаимно признаване на дипломите и квалификацията. Ще има съобщение по този въпрос. On the legal а, наред с това, комисията ще даде и документ за дяловото участие, който ще бъде оповестен заедно с съобщението, за което става дума. Добре, благодаря. Благодаря много. Мисля, че докладът е много навременен и той ще поощри разискванията в пленарна зала. Разисквания, които надяваме се ще се случат. И сега, госпожо Кораца, давам ви думата да обобщите в рамките на няколко минути. Ще гласуваме очевидно през юли. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всички колеги и особено на докладчиците в Сянка за техните конструктивни а, забележки. А, ще ги разгледам едно по едно. Първо, очевидно трябва да отдължем дължливото на чудесната работа на Малком Харбър и други, а, които допринесоха много за прилагането на директивата. Смятам, че добавена стойност ще осигурим, ако стъпим върху вече постигнатото. Защото очевидно не малко е постигнато и това трябва да се отчете. Благодарна съм на всички, които са участвали в тази работа. Благодаря за изменението за потребителите. Имахме чудесно изслушване с представители на Европейския център на защита на потребителите, които цитираха много примери за дискриминиране на потребителите въз основа на тяхната националност, пък и по други показатели. Благодарна съм за тяхната а, помощ и подкрепям а, това измерение, потребителското измерение на директивата. Наред с това, както Малком посочи, не можем а, да вменяваме задължения за продаване или не, например, защото става дума за свободно сключени сделки. Дали увеличението трябва да бъде 2,6%, 2,6% или други проценти ще бъдат, просто трябва да кажа, че под възможностите за създаване на работни места и поощряване на растежа са големи. Няма, не искам да се ограничавам с цитиране на цифри в това отношение. Трябва да бъдем много конкретни, когато става дума за тълкуването на директивата за услугите. Нито искам да отварям нова дискусия, нито да добавяме нова сект, нови сектори, нито да подновяваме законодателният процес. Просто трябва да подкрепяме установяването на стопански е, субекти на предприятия от една страна в друга. Е, при пълно зачитане на втори член на директивата. Вече има подобни примери в, в сектора на услугите. Те не трябва да бъдат спирани, за да могат да създават работни места – да помагат за увеличаване на заетостта. Тоест, тук идва и място на иновациите, които трябва да бъдат, ако не подпомагани, най-малкото не трябва да им бъде пречено, защото цифровата революция има огромно въздействие върху услугите. Тези две неща в никакъв случай не противостоят директивата за услугите е нашия принос към довършването на вътрешният пазар и госпожо Руле, благодаря, че напомнихте. Признаването на професионалните квалификации е извънредно важно. Тук трябва да поискаме от колегите да уточнат терминологията, свързана с този въпрос, за да можем да улесним взаимодействието между различните законодателства на страните членки. Ще вземем предвид това, което бе споменато тук. Благодаря на колегите от АЛДЕ за тяхната подкрепа и за това, че ни напомнят, че ключовите въпроси са свързани с публичният интерес и а, Наистина тук са необходими конкретни насоки за страните членки. Бих искала да спомена и въпроса повдигнат от Андрея Шваб. Въпросът за така наречената отворена Европа. Тук звучи а, една, така да се каже, тревожна нотка. И затова е една от препоръките на доклада е, именно такава. Някои страните членки смятат, че могат да вървят е, на, напред по-бързо, защото губят прекалено много възможности за растеж и а, е, заетост. Но парламентът трябва, има, е длъжен да пази единството на Европа, а, 27 страни плюс една, защото ако всяка страна започне да прави това, което счита, че е полезно за нея, това ще увеличи фрагментацията и економическите разломи, които и така съществуват в Европа. А, а, комисията ще кажа, че трябва да се използват максимално економическите предимства на това, с което разполагаме, да видим къде грешим и лишаваме европейските граждани от потенциални работни места. Съгласна съм с Малком, че информацията е особено важна. Това се отнася и до единните бюра за свръзка от второ поколение които предстои да бъдат разкривани. Възможностите на Solvit, въпросите, възможностите на тези бюра за свръзка, възможностите на цялата информационна система трябва да се пропагандират по-активно. Както и всички инициативи, които сме подели заедно с комисията, за да се изяснява как предприятията могат да се установяват в е, чужди страни и да използват възможностите на единния пазар. И сега, като наближава окончателният етап за оточняване на компромисните, компромисните изменения, бих искал да помоля колегите да не се разводнява главното послание на доклада – а именно да се използва максимално възможност, да се използва максимално възможности на директивата за услугите в рамките на единния пазар. Благодаря на всички за на тяхната работа. Благодаря много за вашата работа по тази тема. Ще гласуваме в комисия на 9 юли. Моля тишина в залата. Ще внесем въпроса на пленарно съдание през септември. Мисля, че ако вашата група, пък и другите групи искат, би трябвало да се, да се предвиди да се предвиди обсъждане на въпроса, тъй като той наистина е важен, може работата по този въпрос вече да започне. Сега ще гласуваме. И ако обичате, заемете местата си, пригответе картите за гласуване, защото имаме дълга, дълъг списък от изменения, по които ще гласуваме. Щом се успокоите, може да започнем. Translation? Uh, Are you plugged in? No.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 Радвам се, че сте в залата, за да можем да започнем да гласуваме. Искам да помоля да променим реда на гласуването. Не сте чули какво искам да ви кажа. Моля, не ми противоречете преди да чуете. Бих искал Моя доклад да изтегля е, на първо място относно плавателните съдове за отдих и плавателни съдове за индивидуално използване. Имайки предвид е, триалога и е, документа, който приехме относно графика. Тъй като всички са тук сега, много моля да започнем с е, този доклад, е, защото защото се надявам, че ще можем да постигнем наистина до сериозно съгласие по гласуването. Не мога да кажа същото, обаче по 12-та точка, мисля, че и докладчика госпожа Хоцлих ще бъде съгласна. И така, от свое име и от името на докладчиците в Сянка, по нашето предложение относно измененията, които предлагаме за директивата плавателни съдове за отдих, Нека да продължим с гласуването, за да можем да приключим процедурата с съвета по тристранната среща. Трябва да гласуваме в електронен формат. И желаят ли докладчите в сянка да взема думата? Не. Добре, тогава моля ви, гласувайте по доклада плавателни съдове за отдъх. So we have 27 people voting. 27, 28 гласа гласуват. Сузана, добре, добавяме и вашите гласове. Друг? Господин Борисов е тук. Добре, край на гласуването. 29 за, 31 за, защото още двама депутати гласуваха за. Благодаря много за доверието към докладчика и екипа докладчици в Сянка. Сега вече продължаваме с основната точка според нас, която ще гласуваме, а именно регламента за тютюневите изделия. Госпожа Ханслик е докладчик. Желаете ли думата? Ето, имате. Благодаря. Съвсем накратко господин председателю. Искам да ви уверя, че досието наистина е много трудно. Разсягат се много деликатни а, е, проблеми, по които се реагира и емоционално. Благодаря на всички за добрата воля, за да можем да намерим съвместно компромиса. Опитах се да насоча вниманието си върху безопасността е, и грижите за здравето на потребителите. Освен това, насочих вниманието си и към вътрешния пазар. Много се радвам, че успяхме да постигнем някакъв компромис, защото имаше много различни позиции между отделните политически групи. Надявам се, че предложението е положително. Благодаря за вашето съдействие. Нека сега да продължим с гласуването, господин председател. Right, well, we'll make a start. Добре, ще започнем. Uh, ще зная да, кога да използваме електронно гласуване, ако получавам ясен сигнал от всички. Така, започваме с 115, 114 е, за заличаване. За, против, въздържали се. След това 11 и така нататък. За, против, Явно се приема. 119 госпожа Коми. За. Против. Отхвърля се. 120 на Ван де Камп. За. Против. Ясно се отхвърля. 12 от докладчика. За. Мисля, че ще трябва да проверим с електронно гласуване. Моля, гласувайте. I'm voting with my group, Аз гласувам с групата си. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас и един въздържал се. Сега 13 и 20, 121 за, против, приема се. 122 за, против. Трябва да проверим гласуването. Моля, гласувайте електронно. 122. И второ изменение. Край на гласуването. Някой май не е гласувал. Добре, приема се. 123 и 124 падат. 125 сега. За. Моля, гласувайте електронно по 125. 35. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се с един глас. Става въпрос за заличаване. Госпожа Ройтова, да. Благодаря, господин председател, Искам да ви помоля да помолите господина, който снима в момента с мобилния си телефон, да спре да прави това. I mean, it is a public meeting, so... Но това е отворена за обществеността заседание, но може би наистина е, не е удачно да се правят снимки в залата. Е, 126 на госпожа Салвини за, против, отхвърля се. 127 за, против, също се отхвърля. 128 за, против, отхвърля се. 129 за, против, отхвърля се. 131 за, против, отхвърля се. 130 за, против, отхвърля се. 132 за, против, отхвърля се. 136 за, против, отхвърля се. 134 за, против, отхвърля се. 133 и 135 за, против. Трябва да проверим с електронно гласуване. Моля, гласувайте. 133 и 135. Край на гласуването. Приема се. 137 езикова редакция. 138 на госпожа Стайлер за, против. Отхвърля се с мнозинство. 14 на докладчика за, против, приема се. 139 за, пада. Добре, пада това изменение. 140 на господин Ван Декам. за, против, приема се. 141 с устно изменение за, против, приема се. 143 за. Против. Отхвърля се. 142 за. Против. Приема се 144 за. Против. Отхвърля се. 145 за. Против. Отхвърля се. 146 с устно изменение за. Ще трябва да гласуваме електронно това изменение. 146 моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се с един глас. Повече. 147 за. Отново, моля, гласувайте електронно 147. Uh, Край на гласуването. Приема се. 149 отпада, 148 за, против, отхвърля се. Сега, трети член. Компромисно изменение 1. За, против, приема се. Второ. Е, компромисно за, против, приема се. 173 на госпожа Рапти. За, против, въздържа Приема се 172 като допълнение за, против. Приема се 174 за, против. Отхвърля се. 177 за, против. Приема се. 176 и 175 падат. Трето компромисно изменение. За. Ще проверим с електронно гласуване. Според мен не се приема, но моля гласувайте. Край на гласуването. 22 на 13 приема се. И сега четвърто компромисно изменение за, против, приема се. Пето компромисно за, против, приема се. Шесто компромисно изменение. За, против, приема се. След което продължаваме с 275 госпожа Стайлер на моя списък каза председателя 14-та е страница. 275 за, против, отхвърля се. Компромисно изменение 7 за, против, приема се. Компромисно изменение 8. За. Против. Приема се. Компромисно изменение 9. За. Против. Приема се. Компромисно изменение 10. За. Против. Приема се. Компромисно изменение 11. За. Против. Ще трябва да го проверим с електронно гласуване. Моля ви, гласувайте 11-то. So we've got 36 people voting. 36 са гласували, 21 за, 14 против. Приема се. И сега 35-то на докладчика. За. Против. Приема се. След това 369 на госпожа Кораца бил за, против, отхвърля се. 370 за, против, отхвърля се. 371 на господин Енгстром. Ще трябва да го проверим с електронно гласуване. 371, моля гласувайте. Uh, Край на гласуването. Приема се с 19 за 15 против. 372. Сега май не, мож... не можем. Моля, гласувайте. 372. Отново трябва да проверим с електронно гласуване. Um, the vote's closed. That's carried. Край на гласуването 19 за, 16 против. 4, значи 372 и 3 са прияти. Сега преминаваме към компромисно изменение 12. За, против, приема се. 373 на госпожа Штайлер. За, против, отхвърля се. 413 госпожа Коми. За, ще трябва да го проверим с електронно гласуване. Гласуваме 413. Моля, гласувайте. 413. Може ли малко по-бързо да минава гласуването? Край на гласуването. Приема се с 18 за, 15 против, 3 въздържали се. 412 е, пада. Продължаваме с 415 за, против, въздържали се. Приема се. 416 госпожа Ройтева за, против, въздържали се, приема се. 417 за, против, приема се. 418 за. Моля, гласувайте електронно. 37 души гласуват. Изменението на госпожа Коми. Край на гласуването. Приема се. 419 госпожа Коми. За. Против. Въздържали се. Приема се със същото мнозинство. 420. Е, господин Верно. За, против. Приема се. Искате да проверим? Добре. Проверяваме 420. Моля, гласувайте. 37 души. Всички или е, гласувахте? 20 за, 16 против, 1 въздържал се. Компромисно изменение 13 за. Против. Приема се. Продължаваме с 150, 451 за, против, приема се. 453 за, против, приема се. 454 за, против, Отхвърля се. 455. we need to vote because there is. Oh. But we need to vote this. Thank you. Right. So just to clarify. Уточнявам е, това изменение. Вече са прияти тези изменения по-рано. Има технически изменения, но тук имаме разделно гласуване по относно петте години. Коя част гласуваме? Само втората част. Моля, гласувайте втората част. 5 години. С тези думи гласуваме. За. Против. Приема се. И по същия начин 458 трябва да гласуваме втората част. Отново 5 години. За. Против. Отново пете години минават. Не гласуваме по останалите, нали така? 469. За. Против. Приема се. 470. За. Мисля, че трябва да го проверим. Моля, гласувайте. Моля, по-бързо гласувайте. Благодаря ви. Край на гласуването. Приема се с 19 на 16, един въздържал се. 471 на господин Ван де Камп за. Не гласуваме електронно. Мисля, че със същото мнозинство се приема. Край на гласуването. Да. Не. Не. Отхвърля се този път. Отхвърля се с 16 за, 19 против, 1 въздържал се. Струваше се да проверим. 472.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 478 пада. 479 за, против, отхвърля се. 55 за. Ще го проверим електронно. Моля, гласувайте 55. Мисля, че се приема, но нека да видим. Приема се с 20 на 15. Точка от преамбюла 4. 56-то изменение. За. Против. Отхвърля се. 57. За. Ще го проверим с електронно гласуване. 57. Моля, гласувайте. Благодаря. Отхвърля се с 18 на 18. Добре, че го проверихме. 58. Господин Салвини. За. Против. Приема се. 59 за. Против. Приема се. 60 Опада. 1 на докладчика за. Против. Приема се. Второ на докладчика за. Против. Приема се. 61 за. Против. Приема се. 65 за. Против. Приема се. 62. Добавка за. Против. Приема се. 63-то пада. 64-то. Е, Сега 66-то на госпожа Штайлер за. Против. Отхвърля се. 67 за. Против. Приема се. Трето изменение пада. И 69 пада, и 68 пада. А, не, тъй като 66 е отхвърлено, трябва да гласуваме 69-то на госпожа Салвини. Това е, е като добавка съвместимо. Моля, гласувайте за, против. Приема се. 68 също е съвместимо. Моля гласувайте за. Против. Приема се. 70. Госпожин Майер. За. Против. Отхвърля се. Четвърто докладчика и е, останалите е, предложения за. Против. Приема се. 70. 76 за, против, отхвърля се. 77 за, против, отхвърля се. 79 съвместимо за, против, отхвърля се. 78 за, против, приема се. 83 за, против, Отхвърля се. 5 за. Ще го проверим. Моля, гласувайте електронно пето изменение. Sure. Струва ми се, че се приема, но не съм сигурен. Край на гласуването. Приема се с един глас 18 на 17 против което означава, че 82, 85, 86, 81, 87 и 80 и 84 всичките тези падат. 88 за против отхвърля се. 90 за против приема се. 89 като допълнение за против приема се. 91 за. Против. Приема се. 92 за. Против. Отхвърля се. 95 за. Против. Приема се. 93-то пада, 6-то и 94-то също падат, 96-то също, 97-то за, против, приема се, 98 за, против, Отхвърля се. 99 за. Против. Приема се. Седмо пада. Осмо и стотно за. Против. Приема се. Де след това не гласуваме от 10 надолу, но трябва преди това да гласуваме 9 и 101 за. Против. Приема се след което продължаваме с 106 за, против, приема се, 107 и 108, 107 за, против, отхвърля се, 108 за, против, отхвърля се, 109 за. Ще гласуваме електронно 109 изменение. That's, uh, and that is rejected by... Отхвърля се с 18 на 18 гласа. 110 за. Против. Приема се. 111 пада. 112 за. Трябва да проверим 112. Моля, гласувайте 112. 37 души ли ще гласуват или не? Да, добре, край на гласуването. Отхвърля се с, с, с два гласа в повече против. 113. Моля, гласувайте. 113. Край на гласуването. Приема се с 18 на 17 против 1 и из въздържали се. И сега приложенията 418 на Ангстром за. Всички либерали гласуват ли? Да. Приема се очевидно. 481 пада. И сега окончателно гласуване. Моля, гласувайте по предложението. Окончателното предложение. 37 са картите, 37 души ли ще гласуват, 36 има са гласували, един още не е гласувал. Приема се с 23 за, 14 против. Много благодаря, госпожа Ханслик. Um... So I'm sure that you will be um, taking the... Сигурен съм, че ще запознаете с е, мнение, нашето мнение е, Комисията по околна среда. Благодаря. So we now move... И така, сега преминаваме към доклада на госпожа Нора Бера. Thank you very much, whoever shushed everybody.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 искам специално да благодаря на докладчиците в Сянка. Те са представили текст, който текст е много технически по своето съдържание, изискваше много усилия и съм много благодарна от извършената до сега работа. Благодаря. So, let's start on Mrs. opinion then. И така, нека продължим. Изменение 14 за Значи, ние започнахме с регламента за медицинските измен, изделия. За, по доклада за инвитро ще гласуваме после. И така, изменение 14. Моля, вземете правилните списъци за гласуване. Виждам, че колеги, някои колеги са готови, но още не всички. Господин Тарабела, госпожа Мецола за първи път гласуват с нас, така че добре дошли на тези гласувания. И така, изменение 14 на докладчика за. Нека проверим електронно. Моля, гласувайте сега. 14 изменение. 36 карти имаме. трябва да са само 34. 21 на 12. Добре, прието. 94 е. на госпожа Първанова. За, против, отхвърлено. 95. За, против, отхвърлено. 97. За, за, 97 на докладчика. Против. Прието е. 97 като допълнение за против. Прието е. Изменение 16,98 за против. Прието е. 99 за против. Отхвърлено. Прието е, прието е. Нека проверим. Гласуваме 99-то. Моля, по-живо, ако обичате. Прието е 19 на 15. Изменение 100. За. Трябва да го проверим електронно. Край на гласуването. Отхвърлено е. Има един, който е гласувал за. Само един. 17-то е оттеглено, 18-то е устно изменение на докладчика за, против, прието е. 19 за, против, прието е. 20 за, против, прието е. 101 за, против, отхвърлено. 102 за, против, прието е. 103 Гласуваме 103, моля, електронно. Uh, the vote's closed. Край на гласуването. Отхвърлено е. 104 оттеглено, 105 гласуваме. За, против, прието е. 106 за, против, прието е. 107 за, против, прието е. 21 оттеглено, 22 за, против, прието е. 108 за, против, прието е. 109 за, против, прието е. 110 за, против, прието е. 23 за, против, прието е. 25 за, извинявайте, пропуснахме 24 за, против, прието е. 25 за, против, прието е. 112 и 113 за, против, прието е. 114 устно изменение за, против, прието е. 26 за, против, прието е. 27 за, против, прието е. 28 за, против, прието е. 29 за, против, прието е. 30 за, не, извинявайте. Ще гласуваме. Гласуваме 30 за, против, прието е. 31 за, против, прието е. 115 за, против. Мисля, че отхвърлено, но гласуваме електронно. Гласуваме по 115. Край на гласуването. Отхвърлено е. 116. За, против, Отхвърлено е 117 за, против. Отхвърлено е 118 за, против. Отхвърлено е 32 за, против. Прието е 33, 34. Извинявайте, прескочих. 33-то, 33-то за, против, прието е. 34-то за, против, прието е. 35 за, против, прието е. 36 за, против, прието е. 119 за, против, прието е. 120 пада. 37 за, против, прието е. 38 за, против, прието е. 39 за, против, прието е. 121 за, против, прието е. 400 е, пада. 123 разделно гласуване. Първо, първа част гласуваме. За, против, прието е. Втора част за, против, отхвърлено е. 122 пада. 124 за, против, Прието е 125 за. Нека проверим 125. Прието е 19 на 15. 126 за. Против. Въздържали се. Прието е. 127 за. против. Не видях изобщо някой да е гласувал. 127 гласуваме електронно. Край на гласуване. Прието е. 128 за. Против. Отхвърлено. 1. 129 за, против, отхвърлено е. 130 за, против, прието е. 41 и 131 за, против, прието е. 132 за, против, прието е.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 Гласуваме 140. Край на гласуването. Отхвърлено е. 141 за, против, прието е. 43 за, против, прието е. 142 пада, 143 гласуваме за против, прието е. 44 за, против, прието е. Сто четиридесет и четвърто за, против, прието е. 45 и 145 за, против, за, Гласуваме електронно. Край на гласуването. Прието е. Явно е прието. 146 за. Против. Прието е. 147 разделно гласуване. Гласуваме първа част за против, прието е. Втората част гласуваме за, против, отхвърляме. 46 46 за, против, прието е. 47 за, против, прието е. 148 за, против, отхвърлено. 149 за, против, отхвърлено. 150 за, против, прието е. 151 за, против, прието е. 152 за, против, прието е. 48 пада, 49 гласуваме. За, против, прието е. 154 за, против, Отхвърлено. 50 за. Против. Прието е. 155 за. Против. Прието е. 51 за. Против. Прието е. 156 за. Против. Прието е 157 и 8 за, против, прието, приети са 52 за, против, прието е. 159 и 160 за. Гласуваме електронно. ЕНП пак промени мнението си. Добре. 161 не се гласува. Имаме блоково гласуване сега от 53-та надолу за прието. Сега към 61 отиваме. Кой е за? Против. Прието е. 162 за. Против. Прието е. 163 е оттеглено, 164 за, против, прието е, 165 за, против, прието е, 166 за, против. Моля, кой е за? За по 166. Против, прието е. 167 за, против, прието е. Член 53 с устното изменение. За. Против. Прието е. 168. За. Против. Прието е. 169. За. Против. Прието е. Сможе ли онблок да гласуваме? 170, 181, 102 и 3 и 4 и 5. И 186 и 177. До 175. Значи правим един блок, кой е за, кой е против. Приети са всички тези. 176 е оттеглено, гласуваме 177. За, против, прието е. 62 на докладчика за, против, прието е. 178 на докладчика за, против, прието е 63 за, против, прието е 179 за, против, прието е 64 за, против, прието е 181 за, против, прието е 180 за, против, прието е 182 пада. 65 за. Против. Прието е. 183 за. Против. Прието е. 66 за. Против. Прието е. 68 за. 67 пада. Нека видим обаче, нека проверим дали наистина пада 67. Така, само проверихме. 67 трябва да се гласува. За. Против. Прието е. 68. Проверяваме. Електронно. 68. Край на гласуването. Прието е с 20 на 16. 69. За Нека проверим отново. 69-то проверяваме електронно. Моля, гласувайте по-бързо. Край на гласуването отхвърлено е. 184 за против прието е. 70 за против прието е. 71 за против прието е. 72 за против прието е. 73 за против прието е. 185 пада 74 за против прието е. 75 пада а не, извинявайте, казва председателят. Гласуваме по 75-то. За, против, прието. 187 за, против, прието е. 186 за, против, прието е. 188 за, против, прието е. 189 76 за, против, приета. 189 за, против, приета. 190 за, против, приета. 191 за, против, прието е. 192 за. Гласуваме електронно по 192. Неко пресним пръстите. 35 трябва да гласуват. Така. 193 за, против Отхвърлено. 78 за, против, прието е. 79 за, против, прието е. 194 за, против, прието е. 195 е оттеглено. 80 за, против, прието е. 196 за, против, прието е. 197 за, против, прието. 198 за, за, против, приема се. 199 за, против, приема се. 200 за. Гласуваме електронно. Гласуваме електронно по 200. Имаме промяна тук явно. Край на гласуването. Прието е. С един глас. Двеста и едно. Гласуваме и едно. Край на гласуването. Чакаме още двама колеги. Отхвърлено е. 202. За. Против. Отхвърлено е. 81 и 203. За. Против. Прието е. 204,82 за, против, прието 84 е. за, против, приема се. 84 за, против, приема се. 205, което е съотносимо с 84 за, против, приема се. 85 на докладчика за, против, приема се. 86 и 206 за, против, приемат се. 207 за, против, приема се. 208 за, против, приема се. 209 за, против, приема се. 210 основно изменение приема се 211 за, против, приема се 87 пада 212 за, против, приема се. Сега минаваме към преабюла. Първо, за, против, приема се. Е, трето, за, против, приема се. 88 за, против, приема се. Четвърто, за, против, приема се. Пето, за, против, приема се. 6 за, против, приема се. 89 за, против, приема се. 7 за, против, приема се. 90 за, против, приема се. 91 за, против, приема се. 8 за, против, приема се. 9 за, против, приема се. 10 за, против, приема се 11 за, против, приема се 12 за, против, приема се 92 за, против, приема се 13 за, против, приема се 93 за, против, отхвърляме. И сега Становището като цяло се гласува. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Сега имаме 34 колеги, които гласуват. Добре, край на гласуването. Приема се с 32 на 4. Няма никой против, има 4 само въздържали се. Колеги, поздравление за госпожа Бера.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 No, sorry, we're just finding the voting. No, no sorry, I turned over too many. Yeah. Sorry, I'm just finding my voting list. Here we are. Right. So we're now on... И така, стигаме до инвитро диагностични медицински изделия. Имате ли нещо да добавите докладчика? Не. Това е втория доклад на госпожа Бера и започваме с четвърто изменение. За, против, Прието. 51 за, против. Прието. Пето за, против. Прието. 52 устно изменение за, против. Прието. 6 за, против. Прието. 7 за, против. Прието. 53 за, против. Прието. 54 за, против, прието, 55 за, против, прието, 56 за, против, прието, 57 за, против, прието, 10 от докладчика за, против, прието, 58 от господин Фокс за, против, отхвърля се, 59 за, против, приема се, 11 за, против, приема се компромисно изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. А, може ли да гласуваме следващите блок? 12, 13, 14, 63, 15, 64, 65, 16 и 16. Всички заедно за, против, въздържали се, те всички се приемат. Сега 17-то изменение, устно, за, против, въздържали се, приема се. 18-то за, против, въздържали се, приема се. 19-то за, против, въздържали се, приема се. 20-то за, против, въздържали се, приема се. 66-то за, против, отхвърля се. 67 за,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 трябва да гласуваме 73-то. За, против, приема се. 75-то за. Седемдесет за, против, приема се. 23-то за, против, приема се. 74-то за, против, приема се. Да видим сега дали не може да вземем следващите анблок. Не. Добре, гласуваме ги едно по едно. 24-то за. Извинявайте, кара председател. 76 за, против. Приема се. 24-то за, против. Приема се. 25-то за, против. Приема се. 77 за. Против. Приема се. 78 за. Против. Приема се. Мислите, че можем анблок да гласуваме ли? Ще ви кажа кои ще гласуваме анблок. 26-то, 27-то, 79-то, 28-то, 29-то, 80-то. До 80-то. Съгласни ли сте? Тридесет 31 и 81 също. Гласуваме ги всички амблок. За, против, Всичките са приети. Сега стигаме до устно изменение 82. За, против, прието 83-то устно. За, против, прието 84-то. За, против, прието. 85-то. За, против, отхвърля се. 86-то. За, против, отхвърля се. 87-то. За, против, приема се. Сега следващите изменения Амблок 88, 89, 90, 91, 92, 93 гласуваме заедно. Заедно с 95 и 96 също. От 88 до 96 гласуваме за всичките за, против, те всички са приети. Сега за 32 и 97 за, против, приема се, 99 за, против, прието. 33-то за, против, прието. 98 прието. Устно 100 за, против, прието. 101 пада. И сега пак към блок. Пред това са изменята на докладчика. Не искате? Добре. Гласуваме. 34-то за, против, приема се. 35-то за, против, приема се. 36-то за, против,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 103 за, против, приемат се и двете. 42 за, против, приема се. 104 за, против, приема се. Искате ли сега пак блок следващите? Не, добре. 43 за, против, приема се. 44 за, против, приема се. 45 за, против, приема се. 46 за, против. Приема се. 105 опада. 47 за. Взимаме, значи сега 47, 106, 107, 108, 109, 110 и 111 заедно. Към тях добавяме и 112 и 113. Стигаме до точките от преамбюла. Гласуваме заедно тези изменения. Кой е за? Против? Всички тези изменения са приети. И сега точки от преамбюла. Първо изменение за, против, приема се. Второ за, против, приема се. 48 за, против, Още един път за. По 48 за. Против. А, нека проверим. Гласуваме по 48 а, електронно. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. 15 за, 18 против. 49-то за, против, приема се. Трето за, против, е, приема се. 50-то от господин Мандърс. Гласуваме по 50-то изменение. Смятам, мисля, че е прието. Но проверяваме. Отхвърля се 18 на 18. И сега гласуваме а, е, становището като цяло. Гласувайте, моля. Кой не е гласувал още? Само 34, сега 20, 45 души вече са гласували, край на гласуването. 31 за, е, няма против, 4 въздържали се. Благодаря, госпожо Бера. Сигурен съм, че защитите нашите позиции в Комисията по околната среда. Сега стигаме до становището на господин Мандерс за колективното управление на авторското право и сродните му права. Иска ли докладчика да каже нещо преди гласуването? Нека гласуваме. Благодаря. Обаче на всички участници мисля, че по всичко сме съгласни. Така. 12, 19 и 93. За. Против. Приемат се. 95. За. Не, по 95 ще трябва да да гласуваме електронно. Гласуваме по 95-то. Моля, моля, гласувайте. Край на гласуването. 95-то се отхвърля 17 на 17. 96-то. Гласуваме електронно по 96-то. Моля, по-бързичко натискайте копчетата. 37 трябва да бъдат гласовете. Къде са всичките гласове? Отхвърля се с един глас до 17 на 18. 97 госпожа Верхейен. Гласувайте, моля. Сега 36 тима гласуват. Отхвърля се 18 на 18. някой може би си оставил картата и си е тръгнал. Сега 12-ти 12 компромис приема се. 102 изменение за, против, приема се. 103 за, против, отхвърля се. 14 ти компромис за, против, приема се. 106 за, против, Отхвърля се 13-то изменение на докладчика за против. Приема се. 44-то компромисно изменение за против. Приема се. 15-то компромисно за против. Приема се. 110-то за против. Приема се. 16-то компромисно за против. Приема се. Стигаме до 115 на господин Рошфор. Ще гласуваме електронно по 115. Гласувайте, моля. Прекратете гласуването. Изхвърля се с два гласа. 17 на 19. 116 за. Нека гласуваме електронно и по него. 36 души гласуват. Отхвърля се. 35 са 17 на 17. 117 на госпожа Верньо. Отхвърля се. 17 компромисно за, против, въздържали се, приема се. 18 компромис за, против, приема се. 126 изменение за, Нека променим 116-то, 126-то, мисля, че е прието. Гласуваме електронно по 126-то. 35 души пак гласуват. Приема се 21 на 15, 127 за, против. Приема се със същото мнозинство, 128 на господа Шарле, Шарль Демос, за, против Приема се 15-то на докладчика за. Против. Проверяваме. Край на гласуването. Приема се. 130 пада. 129 на господин Енгстром за, против, приема се. 19 компромисно за, против, въздържали се, приема се. 134 за, против, въздържали се, отхвърля се. 135 за, против, приема се. 120 компромисно за, против, Приема се 120, то 18, 21 се приема, 18 се приема, 139 за, против. Отхвърля се. 140 за, против. Приема се. 141 за, против. Приема се. 142. 142 пада. И сега 23-ти компромис, 23 компромисно за. Кои са за? Против? Приема се. 147 и 148, те са идентични за, против, въздържали се, отхвърлят се. 25-то компромисно. 24-то компромисно, извинявайте, за, против, приема се. 25-то компромисно за, против, приема се. Да, 25-то, да, против, въздържали се, приема се. Компромисно 26 за, против, въздържали се, приема се. 156-то, господин Енгстром. Нека проверим електронно. 156 гласуваме с картите. Мисля, че беше отхвърлено, казва председателят. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас. 157 за, против. Ясно, е, че то се отхвърля. 21 за, против. Приема се. 21 и 20, 22 и 158. Те са идентични. Дигайте ясно ръка. За, против. Нека проверим. Проверяваме 22 158. Гласувайте, моля. Прекратете гласуването. Отхвърлят се 17 на 17. 159 за. Против. Приема се. 160 за против, приема се. 27 компромисно за, против, приема се. 28 компромисно за, против, приема се. 23 изменение за, против, въздържали се, приема се. 164 за, против, въздържали се, приема се. 165 пето е, автоматично се приема. Стигаме до 25 за, против, въздържали се, приема се. 166 за, против, въздържали се, приема се. 26 е оттеглено. 167 за, против, въздържали се, отхвърля се. 29 компромисно за, против, въздържали се, приема се. 170 -то не, извинявайте, трябва да гласуваме 300 компромисно изменение за, против, въздържали се, приема се. 34-то компромисно за, против, въздържали се, приема се. 28 се оттеглено, така че 31 компромисно гласуваме за, против, въздържали се, приема се. Добре, ще проверим с електронно гласуване. Моля, гласувайте 31 компромисно. Uh, the vote is Uh, that's by... 17 на 17 отхвърля се. 176 гласуваме. За. Проверяваме 176 с електронно гласуване. Моля, гласувайте. Uh, votes closed. And that's carried by... Край на гласуването 19 за, 16 против, приема се. 32 компромис. За, против, приема се. Uh, Трябва да проверим нещо тук, разбирам, от колегите. 141. We're just checking on this voting list. It's quite complex. So 141. 141 е прието, което означава, че 32 компромис пада изцяло. Защото залечено целият параграф, така ли? Не, трябва да гласуваме по отделно измененията. 178 господин, е, на господин Екстрем. За. Против. Отхвърля се. 179. За. Против. Отхвърля се. 181. За. Нека да го проверим с електронно гласуване, моля ви. 181. Uh, Край на гласуването. Приема се с 3 гласа в повече. Какво означава това? 29-то пада, но 180-то е съвместимо, така че гласуваме 180-то. За. Против. Отхвърля се. 30-то изменение. За. Против. Приема се. 182 за, против, приема се 183 за, против, отхвърля се 184 за. Разбирам, няма да гласуваме 184-то. Компромисен, компромисна точка 33. За, против, приема се. 32 изменение на докладчика. За, против, приема се. Така, следващото пада. Yeah, sorry. So 32... 32 сме приели. 188 пада. Сто ще гласуваме за, против, задържали се, приема се. 189, което е съвместимо за против. Приема се. 190 за против. Приема се. 34 е оттеглено. 191 пада.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 След това пада. Следва заличаване. 198. За. Против. Приема се. Сега. Директно преминаваме към компромисно изменение 38. За. Против. Приема се. Компромисно изменение 37. За. Против. Приема се. 204. Не. Поправя се председателя. 44-то изменение. 44-то. Съгласни сте, нали? Гласуваме. За. Против. Приема се. 212 пада. За, против, отхвърля се. 215 за, против. Може ли да проверим с електронно гласуване, ако обичате 215? Край на гласуването. Приема се с 3 гласа в повече, 19 за, 16 против. 216 за. Против. Приема се. 217 за. Против. Отхвърля се. 45 от докладчика за. Против. Приема се. Останалите падат. Стигаме до компромисно изменение 39. За. Против. Приема се. 223 за, против, приема се. Компромисно изменение 40 за, против, въздържали се, приема се. 49 за, против, въздържали се, приема се. 230 за, против, въздържали се, приема се. 231 за, против. Мога, моля да гласуваме отново 200 231. За. Против. Извинете, не ми е ясно какъв е резултат от гласуването. Гласувайте електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. 232 за, против, въздържали се, отхвърля се. А, извинете, поправя се председателя, приема се. 41 компромис за. Компромисно изменение 41. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. Тъй така. Поминаваме към 234 за. Против. Отхвърля се. 235 за. Против. Отхвърля се. 236 за. Против. Въздържали се. Приема се. 237 за. Против. Приема се. 238 за против, отхвърля се. 51 на докладчика за, против, отхвърля се. Компромисно изменение 42 за, против, приема се. 240 за, против, приема се. Компромисно изменение 43 за, против, приема се. 54 за, против, Приема се. 55. За. Против. Приема се. 242 е оттеглено. Устно изменение от е, господин Мандерс и госпожа Макларкин. За, против, въздържали се. Приема се. Сега, съображението от преамбила. 56 За, против, приема се. Компромисно изменение 1. За, против, приема се. Компромисно Компромисно изменение не Не. Мисля, че първо трябва да приключим с заличаването. 59 и 60 за. Против. Приема се. Компромисно изменение 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. 63. За. Против. Приема се. 64-то пада. Компромисно изменение 4 за, против, приема се. 67 за, против, приема се. 68 за, против, отхвърля се. 69 за, против, отхвърля се. 70 за, против, приема се. 71 за, против, Отхвърля се. Трето за. Oh. 71. Right, let's check. Нека да проверим 71 с електронно гласуване. Гласуваме 71. 35 са картите, моля. Край на гласуването. Приема се. Трето пада. Компромисно изменение пето За, против, приема се. Компромисно изменение 6. За, против, приема се. Изменение пето от докладчика за, против, приема се. Компромисно изменение 7 за, против, приема се. Компромисно изменение 8 за, против, приема се. Шесто изменение за, против, приема се. 80 Това пада ли? Седмо е прието. Оттеглено е седмо. И така, продължаваме с 80-то. За. Против. Приема се. Компромисно изменение 9. За. Против. Приема се. 81. За. Против. Отхвърля се. Девето. Is that carrot? Девето е прието вече. Така 82 пада. Сега 83 за, против, въздържали се, отхвърля се. Десети компромис за, против, приема се. 85 то изменение за, против, приема се. Компромисно изменение 11 за, против, въздържали се, приема се. 88 изменение. Прието ли беше 38? Трябва да проверим, защото тук се казва 238, ако е прието и това се счита за прието. Но 238 не е прието. Така, 88 гласуваме. За, против, въздържали се. Приема се. Нека да проверим за всеки случай. 88. Моля, гласувайте. 35 има гласуват. Край на гласуването. 18 за, 4 против, 12 въздържали се. 89 Езикови редакции. Няма нужда. А, гласуваме го. За, против, Приема се. 90 за. Против. Въздържали се. Приема се. 91 за. Против. Отхвърля се. И така. Добре, моля, ще проверим. 91. Моля, гласувайте електронно. 91, yeah. Uh, so, amendment 91. 91 изменение. Моля, побързайте. Къде са останалите? Само 31 са гласували. Край на гласуването. Отхвърля се. 31 са гласувалите. Не знае, може би другите са излезли. Така, моля гласувайте по проекто становището с измененията. Някой друг желая ли да гласува? 35 карти, Някой се излага и вади картата, вас да е гласувал. Край на гласуването. А, господин Шмидт, 34 има за, няма против, един въздържал се. Много благодаря, господин Мандерс. Много добре. Right. Now we now move on to... И сега продължаваме с последното гласуване. Малко закъсняваме, моля да ни ме извините. На цифровия единен пазар. Резолюция. Е, подготвени от колегите. Е, нека да видим дали бързо можем да приключим с това гласуване. И така, параграф 1, 22 е, изменение за, против, приема се. 23 за, против, прието е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 24. Uh, 23-то го гласувахме, 24-то. За, против. Прието. 86-то е прието. 25-то. За, против. 25-то. Прието е. 26-то. За, против. 26 Прието е. 27 за. Нека проверим електронно. Гласуваме по 27. Uh, votes closed. Uh, and that is carried by 18 votes to 15. Um, Прието е 18 на 15, 28 прието е, 29 за, против, прието е, 300 за, против, прието е, 81 за, гласуваме го, за, против, прието е, 31 за, против, прието е, 32 за, против, прието е, подпараграф прият, компромис 1 за, против прието е, компромис 2 за, против прието е, 3 компромис 3 за, против прието е, изменение 33 е прието, 95 за, против, отхвърлено, 34 за, против, прието. 57 е. за, против, отхвърлено е. 58 за, против, прието е. 59 за, против, прието е. 60 и 61 заедно за, против, прието е. 35-то гласуваме за, против, прието. 36-то за, против, прието. 37-то за, против, прието. 38-то за, против, прието. 62-то не, 39-то е прието. 40-то за, против, прието. 51-то 51 е критично изменение, така че гласуваме. Гласуваме електронно. 51 гласуваме. Uh, can everybody vote, please? Uh, come on. Моля, гласувайте всички. Моля, всички гласувайте. Край на гласуването. Прието е. 17 на 15 и 2 въздържали се. 52. Гласуваме електронно по 52 изменение. Моля всички да гласуват. Край на гласуването. Прието е. 34 на 3. 56 за против, отхвърлено. 41 за, за. Нека гласуваме електронно по 50 и по 41. Край на гласуването. Прието е. 42 за, против. Прието е. 49 73, 75, 74 гласуваме. За, против, прието е. 43 за, против, прието е. 44 за, против, прието. 45 то разделно гласуване. Първата част за, против, прието е. Втората част гласуваме електронно втората част. Моля, моля по-бързичко. Нямаме време. Отхвърлена е втората част. 79 за, против, прието е. 46 и 47 за, против, отхвърлено е. 48 за, против, прието е. Параграф 31 приете, 55 за, против, отхвърлено. Заглавие. Заглавие 31, параграф 31 е, не прескачаме, прескачаме, стигаме до 66 За, против, отхвърлено. 67 не. Се преминаваме към изменение 11 от преамбюла за против прието, 12 за против прието е, 70 не, 72 за против отхвърлено, 13 за против прието е, 14 разделно гласуване, първата част за против, прието е. Втората част за, против, отхвърлено е. Компромис 4 за, против, прието е. 15 за, против, прието. 71 за, против, прието. 16 за, против, за, 16 моля, отхвърлено е. 17 за, против, прието е. 19 за, против, прието е. 18 за, не, то пада, 20 за, против, прието е. 21 за, против, прието е. Може ли следващите да ги вземем блок от 1 до 10 за, против, приети са. След 51 изменение, като гласувахме, моята политическа група иска да подкрепи целия текст на резолюцията, но преди да започнем крайното гласуване, Искам във всички случаи да направим отделно гласуване, специално гласуване в пленарна зала по 51-во изменение. Е, не зная дали има такава възможност. за, пле, за гласуване в пленарна зала, но по принцип подкрепяме цялата, цялостния текст на резолюцията. Председателят. Да, аз ще говоря за, от моята политическа група. Е, Госпожа Макларкен, ние ви подкрепяме. Естествено, ние сме съгласни. И така гласуваме цялата резолюция. Край на, резолюци... край на гласуването. Прието е с, мнози, с пълно единство. Благодаря, благодаря от името на господин Ариас и от мое име. Председателският съвет реши да направи специален дебат по този въпрос по дигиталния цифров по изграждането на цифровия единен пазар следващия четвъртък сутринта всички сте сърдечно поканени. Благодаря за вашето присъствие днес и за гласуването. Преминаваме към следващата точка от дневния ред много бързо. Yeah. Right. Uh, can we um, can we please those of you that are not staying? Моля тези, които остават да вземат местата си, които излизат uh, да го сторят uh, Тихио, защото сега стигаме до проекто становището на господин Франк Енгел. Да, а, той е прямо а, комисията, отправен към комисията по международна търговия. Е, То се отнася до достъп на стоки и услуги от трети държави до вътрешния пазар на обществени поръчки на Съюза. Ще помоля господин Енгел да представи проекто становището. Имаме тук е, господин Кройсман, госпожа Руле и госпожа Макларкин е също тук. И така, господин Енгел, е, имате думата да представите проекто становището. Благодаря, Малкам. Въпреки, че предлаганият регламент може да се смята за важен документ, но по него нямаше много работа. И, както винаги, в случая имаше две възможности. Или да се започнат дълги, но неуместни и безплодни борби между различните комисии, коя а, да вземе по-голям дял – или пък, както всички сме съгласни, а, да избегнем това. И така. Имам проблеми с телефоните тази сутрин, обаче ще продължа. А, това ще се огранича с две неща. Първо, Проекто становището, което представям, се ограничава само до онова, което беше ясно определено, че е в рамките на нашите правомощия. Останалото оставям на комисията Инта. Е, това, което остана за нас, не е много. Това са няколко процедурни въпроси в връзка с работата, която вършим по обществените поръчки. И се опитахме се да осигурим възможно най-голяма последователност между едното и другото. Не е тайна, сигурно, че предлаганият регламент не се приема добре от всички. Някои политически групи не го приемат добре и някои е, е, членове на комисията Инта също не го приемат добре. И е, някои от тях смятат, е, че е въпрос на чест е, да го забавят колкото може повече. Оказва се, доколкото знам, че тази оценка не е погрешна, тъй като последната оценка на въздействието в парламента на предлагания текст не е в никакъв случай изцяло позитивна. Там се казва, че малките и средни предприятия няма да спечелят нищо от приемането на този регламент. А, и също се посочва и нещо, което знаехме и по-рано, че това може да доведе до ответни действия, които в никакъв случай няма да бъдат в наша полза. И тъй като ние сме за реципрочността и не трябва да, когато срещаме отрицателни, е, вражески, ако може да кажем, действия, трябва винаги да реагираме със същото. Е, смятаме, че въпросите могат по-лесно да се решат с търговски преговори, отколкото чрез е, взаимни взаимни отрицателни мерки. И именно затова и оценката на въздействието не е цяло положителна. Тоест, ние не сме отговорни за целият текст, ние сме отговорни само за някои негови елементи, по които аз съм написал необходимото. Ще разгледаме въпроса на 11 юли, така че колегите ще имат достатъчно време до тогава. Както вече казах, реших да остана строго в рамките на мандатът, който ни беше недвусмислено даден като комисия. За да няма боричкания след това, ще предадем останалата част становището на комисията Инта, за да няма спречквания, които искаме на всяка цена да избегнем. Препоръчвам колегите да се придържат към подобна стратегия. Но разбира се, могат да не правят и друго, ако смятат, че е необходимо. В заключение искам да кажа, че ще продължа да работя както съм работил до сега. И ако се придържаме към мандата, който ни е даден, работата ще, ще бъде по-лесна. Благодаря за вашата абсолютно ясна позиция по този въпрос, която мисля, че е, е много разумна. И така. Сега докласите в сянка, господин Вайган. Благодаря, господин председател. Господин Енгел, много хубаво е, че се ограничавате върху нещата, които занимават нашата комисия. Няма нужда всичко, което се дискутира в парламента, да заляга в нашия доклад. Това е правилно, но за мен все пак ситуацията не е много ясна, както каза и председателят. По принцип, моята политическа група винаги се изказвала в подкрепа на доклада и в подкрепа на предложението на комисията, въпреки някои критики от германската и европейска економики. Но, според мен, е, проблематичен е този подход. Когато се погледне особено оценката на въздействието на парламента, вчера е, бях в комисията по търговия и чух докладчика, че казва, че има противоречие между оценката на въздействието на парламента и това на комисията. Има големи разлики. Е, просто текстовете са съвсем противоречиви. И тези противоречия не са осветлени достатъчно. докладчика за това препоръча на комисията да оттегли цялото предложение. Да, така е. Това е. Това е състоянието на нещата и аз не смятам, че това е нелогично. Защото от едно сериозно предложение на комисията бихме искали да, бихме очаквали политически критерии, социални критерии, а това липсва. Въпреки това, преди да започнем сериозни дебати, трябва да говорим с главния докладчик е, относно стратегията. Дали предложението ще се оттегли? Защото е, Комисията предполага, че ще се увеличи заетостта в малките и средни предприятия. И в развиващите се страни. Тази предпоставка обаче вече не е на лице. И, а ние си съградихме нашата концепция именно върху тази предпоставка. Ако тя не е на лице, то в такъв случай е, цялото предложение е проблематично. То става просто излишно. Няма нужда да работим повече върху него. Така че трябва да видим как ще изглеждат нещата в близко бъдеще. Новата оценка на въздействието от парламента е, почива върху много сериозни данни, факти, но естествено, реакцията на комисията трябва да ни интересува. И така, връщам се на изходния дебат. Още тогава предложих Още тогава казах, че в споразумението с Америка поне може да ам, интегрираме тези аспекти. И така, трябва да видим как ще си сътрудничим с водещата комисия и в последствие да решим дали да се включим в работата или не. Yes, well, uh, Благодаря. Благодаря, че ни запознахте с развитията по отношение на работата на Международната комисия. Е, за да не сме изненадани по-нататък, аз също останах със същото е, впечатление от Международната комисия по търговия и нейния председател и ще, мисля, че ще дискутират оценката на въздействието на парламента но също така ще бъде много добре и комисията да, да сподели мнението си. Господин Пирсън, мисля, че ще очевидно дойде по-късно. Както разбирам, предложението леко закъснява. Сега господин Кройцман. Благодаря. Благодаря и на господин Ангел за доклада по това изключително сложно досие, тъй като Локе Горд не може да бъде тук, аз ще го представлявам. Изключването ни от американския пазар със сигурност няма да допринесе до отварянето на пазарите на трети страна, точно обратното. Изключително важно е да имаме предвид наложеното тежко бюрократично бреме в един от членовете. Бихме искали да се залечи 6 член и 8 до 10 да се уточнат разпоредбите. Не бива да се раздробява вътрешния пазар на Европейския съюз, не бива да рискуваме също така да има припокриване на процесите може, разбира се, един търг да бъде проведен, макар и с участието на Китай в различни градове в Европа. Това е, трябва да бъде регулирано, а не просто да изместваме от един град в, град, в друг град. Е, що се отнася до шести е, член, Каспари ясно посочва, че в крайна сметка е, трябва да поемем голямата си отговорност. Ако искаме да изменим точно тази част от законодателния акт като комисия. Е, през месец март беше първия обмен на становище. Сега в седми член обаче изобщо не бе дискутиран възможността за отхвърляне на а, е, необичайно ниските а, а, оферти. Трябва наистина да съществува такава възможност пред местните власти. Допълнителна информация трябва да се предостави и от Питер, относно това какво означава а, необичайно ниски. Не трябва да се вменява а, задължение, а да бъде избор и да се предоставя допълнителна информация. В останалите случаи предоставената информация не е достатъчна относно обяснението за прекамерно ниската цена. Трябва да има задължение за проверка. Тук мога да спра, защото другите значими въпроси бяха дискутирани, но това са някои от основните аспекти, които АЛТЕ бих желали да бъдат разгледани в бъдеще. Освен това, важно е да се отбележи, че е по-добре да няма нов регламент по този въпрос изобщо да се е, приеме е, едно не толкова обвързваща уредба, за да може държавите членки да действат спрямо своето законодателни уредби и тогава да се проверяват въпросите, свързани с е, ниските цени. В противен случай, може би, ще предоставим едни правила, които ще бъдат с върховенство пред националните правила на тези държави членки вариант да няма решение е по-добро, отколкото едно лошо решение. Благодаря. И сега, добре дошли на представителите и на Генерална дирекция търговия от комисията. Госпожа Руле. Господин Кройцман, много ме разочаровахте. Аз мислех, че вие и господин Люкегард ще е, останете при първоначалното си решение, т.е. комисията да оттегли предложението си. Добре, нека изчакаме тогава, но много жалко, ако той си е променил мнението. Аз лично смятам, че не само изследването на парламента говори за оттеглянето на предложението, а и когато се погледне самото предложение, вижда се, че той има доста дефицити цитирам докладчика, като казвам, че проблемите при преговорите за международната търговия, тези проблеми трябва да се решат, а не трябва да се отежняват малките и средни предприятия при участието им в обществени поръчки. Затова ние бяхме против това предложение и бихме подкрепили едно решение от страна на парламента комисията да оттегли предложението си. Аз благодаря обаче на докладчика, защото той е засегнал най-важните за нас въпроси. В тази ситуация не може да реагираме, то, той да реагира по друг начин, за това му благодаря за работата. Естествено, ние ще подадем изменение за отхвърляне на предложението. Но има някои изменения, които са подадени, те са съвсем уместни, те са разумни, въпреки това се надявам водещата комисия да, да реши да отегли, е, комисията да си отегли предложението. Госпожа Макарки. Както докладчика вече отчете, има ограничен обхват, който сме водили дискусията в тази комисия. Аз съм докладчик в Сянка в Инда едновременно с тукашната си позиция, така че много от начало, самото от начало следвам развитието на дебатите. Е, оценката на въздействието, извършено от парламента, всъщност е, засилва е, отрицателната констатации на комисията в тяхното оценка на въздействието. За съжаление, аз мисля, че всъщност наистина една подобна разпоредба и норма всъщност ще нанесе повече вреда на общностния пазар. Сега, аз имам известни съображения, че измененията ще доведат е, още бюрокрация в процеса. Като цяло, господин председателю, мисля, че ще бъде лошо за стопанските субекти, няма да бъде в полза на конкурентно способността и в крайна сметка е, е, въз... последиците от е, подобно предложение ще бъдат лоши и а, аз мисля, че нашата комисия следва да отхвърли това предложение и да го върне обратно за допълнително анализ комисията Интре. И а, също така искам да задам въпроса, защо работим по нещо, което не виждаме нито полза, нито за което има основание. С интерес ще изслушам и мнението на комисията по този въпрос. Благодаря. Други желаят ли думата? Господин Балтасаре. Благодаря, господин председателю. Благодаря на Франк Енгел за проекто становището относно проекто регламента. Наистина би трябвало да бъде важен този акт за възстановяването на Европейския съюз и за развитието на заедостта. Но виждам липса на симетрия между достъпа до обществените поръчки и а, въпросът свързан с тези 300 милиарда. А, а, очевидно е, че дори нямаме и нужда от оценката на комисията, за да проумем, че ние предоставяме възможности, които наброяват 350 милиарда евро. А Например, Китай е един голям пазар, който на практика е затворен за а, дружествата в Европейския съюз. Ние сме по-силни в железопътния транспорт, в строителството и така нататък. И на практика ние оставаме един затворен пазар. И Китай остава затворен пазар всъщност за нас и другите държави могат да възприемат протекционистични мерки. Имам предвид Бразилия, Русия, например. И а, е, тогава а, е, именно тези търгове с особено ниски цени ще станат твърде много. А, е, нашата цел да укрепим а, с позициите на Европейския съюз на масата на преговорите, това е добре, но от друга страна пък в противовес увеличаването на бремето и а, задълженията, които а, директивата вменява възникват и проблеми, свързани с самата оценка на въздействието. Разбира се, проблема е политически и економически. В съвета има държави членки, които всъщност подчертават, увеличават негативизма като цяло, искат да спрат Европейския съюз да възприеме един цялостен подход, който би бил много по-продуктивен по отношение създаване на работни места и стимулиране развитието на економиката? проблемът свързан с безработицата наистина е един общ е, проблем. Той не засяга само някои от държавите членки. Е, ще бъде интересно мнението на е, юридическата комисия, разбира се, но ние трябва да отправим силно послание по това предложение. И имаме, разбира се, своите съображения относно предложението на господин Енгел, но комисията ИМКО би трябвало да може да повлияе на формулирането на текста. Можем да предложим изменения, можем да изискаме корекции, за да можем да отправим ясно послание като комисия. По шести член. Мисля, че могат да се въведат по-строги норми тук. И в Юри сме включили, е, са включили два нови елемента – по отношение на офертите под 5 милиона евро т.е. договори, които ще бъдат е, на стойност по-малки от 5 милиона евро, тогава е, може да се изключват е, оферти, свързани с стоки и услуги, ако всъщност 50% от стоиността ще бъде покрита или предоставена от трети държави. Ако обаче е, цената стане прекалено ниска, не естествено, не нормално ниска, съгласни сме, че трябва да възприемем по-решителни мерки тук. И винаги трябва писменно да уведомяваме останалите, които са участници в процедурата по търговете. Ако възлагащия орган възлага договор, при необичайно ниски цени трябва да има уведомление. Мисля, че тук се връщаме отново към проблемите засегнали от е, колегите. Парламента трябва да отправя много ясно послание в рамките на Европейския съюз и извън него, така че да се избегне това е, е, нежелание да се разгледат въпроса. Не бива държавите да се бавят. Европейския съюз трябва да има съответните инструменти, от които има нужда на международната сцена. Така че е необходимо да седнем на масата на преговорите с нашите конкуренти, когато става дума за обществени поръчки. Не бива да бъдем в неравнопоставено положение, така както сега се намираме. Не искаме, разбира се, да стигнем до протекционистични мерки по отношение защитата на пазарите. Не искаме да се конкурираме а, на а, равнопоставени начала с останалите държави. Разбира се, е, ние се страхуваме и ответен удар е, от е, другите държави, защото те могат още повече да ограничат своите пазари. Благодаря. и сега нямаме много време. Нека да дадем думата първо на комисията и след това ще дам възможност на господин Енгел да приключи дебата по този въпрос. Както казах, нямаме много време. Боя се, че а, трябва да се ограничите в най-важното. Господин Пиеренс. Първо, Генерална дирекция търговия. А, Благодаря, господин председател. А, Ценя това, че господин Балтазар ни а, много кръсторечиво представи а, информацията а, по този въпрос. Имаме все по-големи затруднения при достъпа си до трети пазари. И какво предлагам? Разбираме, че по-голямата част от обсъждането тук се отнася до оценката на въздействието доклада. Доклада е много изчерпателен, който трябва да бъде внимателно прочетен и изучаван. Но нещо, което личи от самото начало, това е една основна разлика в методологията. За нея искам да говоря, защото според мен това е ключовият въпрос, който трябва да се реши преди да видим какво е предложението в оценката на въздействието, подготвена от комисията, сме се опитали, мисля, че това се признава и от парламента, че в тази област е много трудно да се здобием с надежни данни, надежна информация. Не можем добре да измерваме пазарните показатели, и в Европа, пък и в трети страни, с които имаме договори. Какво сме се опитали да направили? Опитали сме се да оценим тези пазари възоснова на ангажиментите поети от нашите партньори, ангажименти да дадат достъп на нашите фирми при определени условия. И това не е подход, който е характерен само за комисията. не сме, не е нещо, което сега сме измислили. Става дума за подход, който е използван и от Световната търговска организация. Доклад, който беше цитиран и вчера, от, това е докладът на СТО от 2011 година, оценя, той се отнася до оценка на стоеността на бъдещите присъединявания. Този доклад разглежда възможностите за достъп до пазара въз основа на вече сключените споразумения и разграничава от една страна възможностите за достъп до пазара и от друга страна проникването в пазара. Изследването, възложеното Европейският парламент, се спира само на проникването на чужите пазари. И мисля, че има известни рискове свързани с този альтернативен подход. В проучването на Европейския съюз, направено от колегите от Генерална дирекция Пазари, се правят, стига до важни заключения във връзка с достъпа до пазара, в светлината на трансграничните продажби и за това как чуждите фирми навлизат в пазара на Европейския съюз, но трябва да се оценят да оцени дейността на а, филиалите на чужди фирми, които оперират в Европейския съюз. Повечето от чуждестранните фирми, които участват в вътрешния пазар на обществените поръчки, имат филиали в Европейския съюз. И когато видим какъв е техният достъп до пазара на Европейския съюз, трябва да кажа, че няма много голяма разлика между чужестранните и местните доставчици. Това поставя тези фирми в различна категория в сравнение с тези, с които обикновено се сравняваме. Защото тук става дума за ограничени възможности за преки чужестранни инвестиции. Ако разгледаме проучването от, на, направено от авторите на доклада, възложено от Европейския парламент, едно от техните заключения е, че а, от, откривостта на пазари, такива като Русия, а, Индия и дори Китай, общо взето могат да са сравними с това доколко отворен е пазара на Европейския съюз. Това показва а, колко е опасно да гледаме само какво е проникването на чуждите фирми на пазара. Защото а, а, в случая се оценяваме положението в тези три страни и а, ако гледаме способностите, те са много против... различни от Европейския съюз. Когато нашите фирми се опитват да проникнат на тези пазари, това е главно чрез а, трансгранично трансграничен достъп до обществените поръчки, но в случая сравняваме две съвсем различни неща, и над които не, са, не могат да се сравняват. Защото повечето чуждестранни фирми много лесно проникват нашия пазар. Те обикновено се определят като европейски фирми чрез своите филиали. Тоест ние изпускаме една огромна част от факторите, които трябва да бъдат част от формулата и да можем да оценим как чуждестранните фирми, търговски дружества проникват на нашия пазар. Исках да споделя с вас този въпрос, той трябва да бъде обсъден. Друг важен въпрос, който също е повдигнат в оценката на въздействието, това е опасността, че става се че малко се преувеличава затрудненията, които нашите фирми изпитват при достъпа им на чуждият пазар. Споменават се, че страните все повече приемат национални политически решения, когато става дума до обществените поръчки. И не само приемат подобни решения, но все по-последователно ги изпълняват. Така че а, не само комисията вижда облаци на хоризонта, други международни организации изразяват същите опасения. Така че, а, а, мисля, че става въпрос за методологични проблеми. Дали ще а, мерим степента на проникване на чуждите пазари, нещо, което може да ни даде много интересен поглед върху състоянието на нещата. Интересен поглед, но интересен само до толкова, ако едновременно ако измервате и трансграничния достъп. Защото ако искате да получите пълна картина за дейността на чуждите фирми в Европейския съюз, трябва да включите и тяхните чуждестранни филиали – и тогава се вижда колко голяма е разликата между европейският пазар и други страни. Техните филиали на чуждите фирми много свободно действат на нашия пазар, без да срещат каквито и да е затруднения. Това е основната методологична разлика и заключението а, е ясно. А, защото за много а, очевидно е неприемливо, че Китай, Индия и Русия са напълно отворени за нашите търговски дружества, което излиза от един подобен подход. А сега не знам дали колегата от Генерална дирекция пазарите ще иска да добави нещо. Бъдете много кратък, казва председателят. Разбирам, че ще ни изпратите в писмен вид подробностите на това предложение, което сигурен съм колегите ще разгледат много внимателно, тъй като нямаме време и трябва много бързо да минем към разглеждане на следващата точка от дневния ред. Благодаря, господин председател. Само искам да потвърдя, че много трудно е да получим информация и данни за пазарите, за да получим а, ясна картина а, за състоянието на нещата когато става дума за достъпът до пазарите на трети страни. И за това ние все още не можем да излеземе с пълноценно, пълноценна оценка на въздействието. Имаме частична оценка, направена от специалисти в тази област. Както казах, отново ще обсъждаме този въпрос и наред с това мисля, че едва ли оценките на, на специалистите в тази област са еднозначни. Ще видите, че те се разминават в много заключенията си. А колкото до проекто доклада на господин Енгел, самият факт, че той споменава необходимостта от последователност между преговорите по актуализиране на директивите от една страна и а, някои съответстващи клаузи от друга страна. Самия факт, че той споменава това, показва важността на този въпрос. Благодаря. Мисля, че а, времето, времето за обсъждане на тази точка приключи. Искате ли да добавите нещо, господин Енгел? Само една-две минути. Исках да кажа следното. Разбирам какво се предлага от колегите. Може би ще бъде разумно да помислим а, дали трябва, не трябва да върнем а, предложението, защото става дума за едно по-скоро принципно предложение. Ще видим дали колегите ще направят изменения, предложат изменения в този смисъл. Ако, ако, ако го сторят, ще се постарая да включим тези изменения, ако те отговарят на тази обща линия. А, а иначе благодаря за общото одобрение на усилията, които съм положил. Благодаря. Надявам се, че ще е, на успешно завършване на директивата за обществените поръчки едната седмица. А сега благодаря за вашия доклад. Какъв е срокът за изменения? 11 юли е срокът за внасяне на изменения. А след това ще продължим от там нататък. В зависимост от това какъв ще бъде резултата от директивата за обществените поръчки. Благодаря на всички, благодаря на представителите на Европейската комисия. Сега минаваме на следващата, последна точка за, от нашия дневен ред днес. Както видяхте, имахме трудна сесия. Гласувахме и трябва да кажа, че резолюцията тази сутрин беше отхвърлена само с два гласа. Казвам това, защото представителите на комисията не бяха тук. Очаквам и госпожа Гепхарт, и докладчиците в Сянка да коментират този въпрос. Добре дошъл на господин Штотмайер от комисията, който редовно участва в нашите заседания. Мисля, че господин Кройцман е тук, госпожа Руле е тук, господин Фокс трябваше да бъде тук, но той участва в заседанието на Конституционната комисия. А, аз имам обаче някои бележки оставени от него. Кой ще започне тази сутрин? Господин Майер или госпожа Гепхарт? Благодаря. Ние бяхме решили, че ще се сменяме. Но по този доклад аз ще съм първата. Е, Днес ще говорим за компромисите. Говорихме с докладчиците в Сянка. Не всички присъстваха. Ние установихме, че имаше две основни позиции и между тези две позиции не може да се установят компромиси. Или е, можеше да се следва пред предложението на Майер или моето. Нещата бяха много различни. Ние не може днес да излезем с компромиси. За съжаление, компромиси не бяха възможни. Освен това, говорихме за начина по който да процедираме по-нататък. Ханс Петер ще подготви компромиси. Аз също от своя страна ще подготвя компромиси с други колеги, но те още не са готови, така че и тях не мога да ви представя. Имаме обаче едно решение, което постигнахме – Е, ако имаме решение преди гласуването по отношение на гласуването, най-напред споразумяхме се има една, има последната версия да се върне цялото предложение на комисията, но мисля, че това решение няма да се подкрепи от НП, от социал-демократите, от либералите. От тях поне няма да се подкрепи. Те ще имат плюс на това изменение в списъците си за гласуване. А след това имаше и едно, или по-скоро трябва да се направи, предстои да се направи решение, да се вземе решение дали да се последва Нимайер Гепард предложението. Съответно, това ще бъде означено в списъка за гласуване. Има и една... Има и други изменения. Мислихме за система от компромиси, с която да работим. Решихме обаче, че тази система ще е прекалено сложна. Затова ние ще предложим устни изменения. Но в списъка за гласуване те ще бъдат съответно маркирани, нещата ще са прозрачни и ясни. Освен това, се споразумихме между политическите групи да нямаме опозиция срещу устните изменения. Ще, питаме, ще попитаме и колегите от политическите групи, които не присъстваха, дали те са съгласни. Тоест, да не се получава една ситуация, в която да си противоречим и да се прилагат критики, э, трикове от, э, по процедурни въпроси или по правилника за дейността. Това е което аз бих искала да кажа за сега. Ако има въпроси по съдържание, с удоволствие ще отговоря. Ако видя, че има нужда от допълнителни пояснения, ще взема думата още веднъж. Нека да чуем колегата Ханс Петър първо. Председателят, благодаря. Ясно е, че трябва да поработим доста върху списъка за гласуване, за да видим какви ще са позициите на комисията по отделните изменения, кое трябва да се включи, кое да не се включи но съм сигурен, че ще оставим като комисия да вземем подходящото решение. Господин Майер има думата. Благодаря. По принцип, това, което бе казано от Евелин, е така. Трябва ни обща насока, защото не знаем за какво ще гласуваме и против какво ще гласуваме. Наистина, Говорихме за устни изменения. Секретариатът писа един имейл, че предпочита писмена формулировка на устните изменения. Сега нещата доста се объркват. Ушким имаме възможност за устни изменения, пък устните изменения трябва да са фиксирани писмено. Малко се объркват нещата. Аз съм изработил седем компромиса, те са, са сега само на немски. Опитал съм да апелирам към колегите за повече идеи, още идеи, но по много въпроси има нужда от допълнителни решения. Има нужда от това да се формулират още компромиси. Шест от измененията подобряват текста. Един компромис е постигнат с колегата Репо. Става дума за запазване на факултативния инструмент при ограничаване на приложното поле. Това е по съдържанието, другите неща са по-скоро езикови формулировки. Освен това, имам, предло, предлагам четири определения и ограничения. Например, определение на дистанционен договор, ориентиран към потребителя. Трябва да се ограничи тук е, е, определението онлайн договор и дистанционен договор. Индивидуална комуникация чрез имейл не означава онлайн договор автоматично. А много хора смятат, че именно това се има предвид. Т.е. тук трябва да има прецизиране на а, терминологията. Формираха се два блока. Наистина трябва да признаем. Има две позиции, които си противостоят – аз мятам, че факултативният инструмент е най-доброто. Така пазара ще се отвори. Ние сме комисия по вътрешен пазар и защита на, на, на потребителите. Ние естествено трябва да защитим интересите на потребителите, но, всъщност, но в същото време трябва да отворим вътрешния пазар, да има повече оферти, да има повече достъп, да има възможност за предлагане на по-ефтини и по-качествени продукти. Едва когато това е възможно, тогава може да мислим за защита на потребителите. Т.е. двете неща понякога си противоречат като логика. Тоест, имаме едно високо ниво на защита на потребителите, но в крайна сметка това ниво доста се различава в държавите членки. Още веднъж искам да подчертая. Парламентът ясно се застъпва за факултативния инструмент. И това е решението от 8 юни 2011 година. Казва се, е, парламентът се застъпва за един незадължителен инструмент, който да се въведе чрез регламент вследствие на е, е, когато обаче правното основание е ясно. Правното основание вече е изяснено. И сега става дума за този инструмент който може да се допълни, а не да се замени чрез междуинституционално споразумение. В точка 6 се казва, че парламента смята, че правната сигурност може да се осъществи само чрез регламент. Точка 7 казва, че парламентът смята, че регламентът може да въведе незадължителен инструмент, който ще предостави предимства за малките и средни предприятия, ще установи правна сигурност и ще предотврати възможността за появата на стълкновителни норми, което от своя страна ще подобри функционирането на вътрешния пазар. Е, това този текст бе одобрен от 421 гласа, така че смятам, че ние сме на правилния път, когато се застъпваме за един факултативен инструмент. Аз бих искал да ограничим а, приложното поле върху дистанционните договори. и трябва да се споразумеем върху онлайн договорите, как ще защитим потребителите и как ще създадем правна сигурност. Едва тогава мисля, че сме постигнали нещо добро. Благодаря. Е, мисля, че най-напред ще дадем думата на докладчетата в сянка, след това може би е, комисията и накрая ще обобщите. И сега господин Кройцман. Радвам се, че и господин Фокс е тук и ще може да направи своето изказване. Госпожа Рулена е тук. Uh, Либералите подкрепят 28-я режим. Мисля, че това е много интересен експеримент да направим и ние, да дадем и ние нашия принос. Не би трябвало текста да се претоварва прекалено. Ние не искаме да занижим защитата на, пред, на потребителите, но ако знаем, че предложението на комисията е достатъчно амбициозно, то бихме могли да сме спокойни. Сега в момента съществува 28 режима. Нещата са сложни. Естествено, ние не искаме да занижаваме стандартите. Напротив, за това подкрепяме колегата Майер. Да видим обаче как нещата ще се случат при гласуването. Мистер Фокс? Господин Фокс? Thank you, President. Sorry. Благодаря. Извинете, нещо трябваше да уточня. Колегите приятно знаят, че предпочитам подхода на господа Гетхарт Защо? Защото сегашното предложение ще е, наруши функционирането на единния пазар и ще накърни потребителите. Мисля, че трябва да гарантираме изпълнението на законодателство, по което вече има споразумение, като директивата за правата на потребителите с правните гаранции и съответно е, ревизията на е, директивата за минималните гаранции минималното хармонизиране. Що се отнася конкретно до Обединеното кралство, искам да кажа нещо. Това са измененията по 106 член е, бих желала е, да, бих желала да помоля госпожа Гебхарт да приеме. И се надявам, че по този начин е, потребителите в Обединеното кралство ще останат с по низка защита на своите права, ако се приеме предложението на господин Майер. И това ще бъде по-малка защита от защитата, която британското норми предоставят на гражданите. Това е така наречено кратко краткосрочно правило да се откажеш, да отхвърлиш. Съществува правило, норма в рамките на нашите законодателство, което е възможно стоката да бъде или поправена, или върната, или в противен случай потребителите, клиентите да могат да си възстановят средствата, ако не могат да получат отново изправен продукт. Сега въпросът е какво искаме да постигнем, в коя посока искаме да вървим. Надявам се, че разбрахте, че предпочита подхода на, господа, на госпожа Гепхарт. А комисията като че ли може би предпочита подхода на господин Майер, но много моля да обърнете внимание на следното. Гражданите на Обединеното кралство не трябва да, да получават по-ниска защита след този акт. Благодаря. Желая ли някой друг думата? Може би... Вие искате най-напред думата и след това комисията, така ли? Благодаря. Аз казах в началото, ограничих се в началото а, върху това, кое, върху което се споразумяхме, но тъй като колегите засегнаха същностни въпроси, би трябвало и аз да кажа нещо по тези въпроси, за да е ясно за нашите зрители за какво всъщност става дума. Най-напред. Не искам в никакъв случай да отварям вътрешния пазар за сметка на защитата на потребителите. Нашата първа задача трябва да е да запазим високото ниво на защита на потребителите. За това мога да кажа на господин Фокс, аз не познавам правото във всички държави членки, но Ако Великобритания може да даде добавена стойност в този смисъл, аз ще го подкрепя. Естествено, европейското законодателство не трябва да подкопава националното законодателство. Господин Кройцман каза, това е чудесен експеримент, но по отношение на потребителите няма възможност за експерименти. Трябва да осигурим възможно най-високо ниво на защита на потребителите. Вие знаете съвсем съвсем добре, господин Кройцман, въпреки, че подвиквате и сега зад гърба ми. Вие знаете много добре, че потребителите са в по-слабата позиция при преговори с предприятията. Когато имаме една обща система, а потребителите просто предлагат, приемат тази система. Те трябва да купуват нещо. Трябва да купуват продукти и да приемат услуги. Не искам да отслабваме защитата на, на потребителите. Това би било грешният сигнал и то една година преди европейските избори. Още веднъж. За гласуването. През 2011 година. Тогава а, Комисията по правни въпроси следи гласуването без да информира парламента за важните пунктове, по които гласувахме. Ако това се беше случило, щеше да има разгорещена дискусия, убедена съм. И след като се споменава тази резолюция, нека се вземе предвид, моля, целият текст на резолюцията, а не да се казва, че има точка 36, в която се казва, апелира към комисията в сътрудничество с държавите членки да се проведат тестове и качествени проверки, за да се установи дали предложените инструменти отговарят на договорите дали се вземат предвид опасенията на гражданите, дали има добавени ползи за потребителите, дали се укрепва вътрешния пазар и дали се улеснява трансграничната търговия. В последващите оценки от нашите служби, от службите на комисията показаха, че именно тези точки са осветлени неудовлетворително. например, разходите за трансгранична търговия за предприятията, ми по тези въпроси нямаме данни просто. Ако комисията казва, ние използваме документите, които са на лице, но тези документи не дават достоверни данни, т.е. ние не може да стъпим на никаква оценка на въздействието. Вижда се, че намаляването на разходите, които са обещани от комисията, се движат в, един, в една рамка между 0,04 и 0,07%. Ми това е смешно. Така че на 11 декември, извинявайте, през 2011 година имаме решение, но това решение почива на на глинени крака. Това е решение, което не взема предвид резултатите на последвалите оценки на въздействието. И това не се казва. Ето защо се оказва, че оценката на въздействие на проведено от комисията няма, не предлага правилната основа за дискусия. Следвам с голям интерес дебата но а, ме притеснява напредналото време. Освен това, разбира се, ще имаме и друга възможност да дискутираме също така измененията. А, господин Кройцман също ще трябва да вземе своето решение, какво ще подкрепим. Всички ние трябва да вземем решение за това, но не сега, когато водим следващия дебат. Сега вече е 12.25. Наистина гласуването доста дълго време ни отне днес – е, имате ли някакви конкретни аспекти, които искате да коментирате по отношение на измененията? Много пъти сме чували вече вашата позиция. Просто въпросът ми е към е, е, измененията, по какъв начин те ще окажат въздействие върху 28-те държави членки. Пръщам е, се към комисията. Е, след това, разбира се, ще планираме нашето гласуване за следващата седмица. Right, well, По-късно ще се върнем на този въпрос. Има разговор в залата без микрофон. Е, тъй като господин Стоденмайер е тук, е, е, Нека да дадем думата на представителя на комисията. Моля ви, изкажете се основно по измененията. Благодаря. Противоречието всъщност означава дали да имаме факултативен инструмент или директива. Незадължителността, според мен, ще даде възможност на предприятията да намалят разходите си и да разпространяват продуктите си в целия Европейски съюз, а пък производителите ще могат да купуват ефтини продукти, качествени продукти при висока е, защита на потребителите. Това беше нашата идея, идеята на предложението. Тоест, е, потребителската защита ще е поне на такова ниво, на което е била според националното законодателство. Тоест, ние даваме възможност и избор на потребители и предприятия, избор, който до момента не са имали. Това е положително за вътрешния пазар – и ние с интерес очакване очакваме гласуването в комисията. Благодаря. Благодаря. Господин Кройцман иска думата, но много моля съвсем кратки да бъдат е, изказването ви от тук нататък. Исках да кажа на госпожа Гер, Гер, Гепхарт следното. Е, германците си купуват продуктите според германското законодателство, а пък англичаните си купуват според тяхното законодателство и са съответно защитени. Какво ще се случи? Е, в Люксембург, в Белгия хората ще могат да купуват трансгранично, в трансграничен режим и никой няма да е задължен да купува определени продукти или е, никое предприятие няма да е задължено да предлага в трансграничен режим своите продукти. В крайна, дума, в крайна сметка за това става дума. Ние не искаме да намаляваме нивото на защита на потребителите. Аз казах и преди, има смисъл да се занимаваме с този въпрос, ако дадем стимули за бизнеса. Да предлага да разпространяват своите продукти, а пък а, потребителите не са задължени да купуват а, и тези продукти по силата на 28-я режим. Да, не бива да повтаряме всички тези аргументи отново. Имахме много обстойно изслушване. Тогава изслушахме наистина всички аргументи и обосновки. Е, разбира се, аз е, изслушах всички позиции и мисля, че говоря съвсем е, безпристрастно. Господин Майер, имате, разбира се, думата за няколко заключителни думи, после госпожа Гебхарт. В обратен ред ще ви дам думите. Благодаря. Хубаво е, че всеки може да се изкаже два пъти. Две неща искам да засегна. Евелин, ти каза, че единия пазар не бива да се отваря за сметка на потребителите. Това според мен не е правилно, защото то просто не е така. Е, единия пазар се отваря само доколкото има допълнителни оферти, допълнително но предлагане. А на второ място потребителят може да купува само ако има такова предлагане. Това е нашата разлика тук. Е, потребителят ще получи, според мен, едно допълнително предлагане според европейско то право а, и ще получи възможност да купува нови продукти. Тази възможност в момента я няма. И това е, трябва ясно да спомена, трябва ясно да, отчет, да отчета. Не означава обаче, че няма да има защита на потребителите, когато влезе в сила общото европейско право на продажбите. Не бива да сме така плакативни в израза си. Благодаря. Все още ще има много дебати, в които ще участваме. Искам да ви напомня, че на 9 юли ще бъде гласуването по темата. Обеден съм, че докладчиците ще работят съвместно със своите докладчици в Сянка с цел постигане на компромис. Наистина ще бъде нелек списъка за гласуване, но се надявам все пак, че в крайна сметка ще можем елегантно да проведем нашето гласуване. Надявам се, че също така и господин Штайнемайер ще може да присъства на това прекрасно събитие. Ще можем, разбира се, да водим и дебат по отношение на цифровия пазар, единен пазар. Всичко това ще бъде изключително важно. Между другото, преди обяд вече дискутирахме изключително важния въпрос. Освен това, искам да подчертая, че предложението от Комисията по правни въпроси очевидно недвусмислено поддържа въпросното досие. Разликата при нас беше наистина само два гласа против и за, но в крайна сметка се надявам, че на 9 юли ще можем да не сме на много разнопосочни позиции. Предложението е наистина изпълнено с предизвикателства. Благодаря на колегите за работата по този въпрос. Благодаря за сътрудничеството, в което работим в една много приятелска атмосфера. Надявам се, че дебата ви беше а, интересен, включително и тези от вас, които ни наблюдават в интернет а, пространството. А, след обед имаме изслушване относно високото общо ниво на мъжовата и информационна сигурност в Съюза. Ще имаме многоуважаеми оратори, включително и от е, различни страни, Естония е сред тях. Надявам се, че всички ще бъдете в 15 часа, а и тези от вас, които ни слушат в интернет, също с интерес ще присъстват. Благодаря.